Включихме едноминутните изказвания. Следващото заседание ще започне утре от 9 до 12.30 и след това от 3 до 11 вечер.